Good afternoon to all of you. Добър ден на всички. Добър ден и на нашите колеги от Бундестага. Ще ви приветствам. Е, след малко искам да се извиня за това, че закъсняхме. Това не е типично за немските срещи. Знаех, че немските гости ще дойдат е, много бързо, че ще бъдат тук точно в 3 часа. Това е Европа обаче и ние трябва да вземем предвид много различни неща преди да започнем своята работа. Сега е 3 часа и 6 минути и мога да открия заседанието. Първата точка е приемане на проекта на дневен ред. Ако няма възражения, можем да приемем дневния ред. Имам няколко съобщения. Искам да ви осведомя, че Изслушването относно Европейската гражданска инициатива ще бъде на 11 май в понеделник от 3 до 6.30. Това публично изслушване е организирано от Комисията по земеделие, заедно с нас, с Комисията ЕМВИ и Комисията ИТРЕ. Бих искала да ви приканя да отидете на това изслушване и да информирате секретарията предварително ако ще участвате. Тъй като искаме да организираме максимално добре времето за изказване и всички други е, аспекти. Значи, вече знаете за това изслушване другата седмица. Точка 3. Разни въпроси. Тук нямаме нищо. И сега за мен е удоволствие да приветствам с добре дошли нашите колеги и приятели от Комисията по петиции на немския Бундестаг. Тук на подиума с мен е госпожа Штайнке, която е председател на вашата комисия. Ще продължим ползотворното сътрудничество с вашата комисия. Ще продължим да споделяме най-добри практики и така нататък. След размяната на мнение, комисията ще разгледа няколко петиции от Германия или засягащи Германия. Една от тях е, беше прехвърлена към вашата комисия от наша страна. Радвам се, че сега ще имате възможност да видите как ние работим и как разглеждаме различните петиции. Преди да започнем да разговаряме по темите, които ни вълнуват, а именно петициите, Бих искала да благодаря на членовете на Комисията по петиции, на всички вас в Германския Бундестаг и на членовете на нашия секретариат за това, че подкрепиха делегация от името на Европейския парламент. Аз не бях председател на комисията, но съм сигурна, че събитието е протекло както трябва. Администрацията на Европейския парламент проведе миналата година едно изслушване относно процеса на разглеждане на петиции в Европейския парламент, за да се получим от опита на други европейски парламенти – Колегите от секретарията от Европейския парламент бяха поканени от германския Бундестаг. Беше ми казано, че тази визита е била изключително полезна. Колегите от секретарията на Европейския парламент имат сега много нови идеи за това как да се работи по-добре относно разглеждането на петициите. В бъдеще би било добре да разменим мнение относно това как можем да използваме петициите по-добре в законодателния процес. С други думи, как да засилим сътрудничеството между различните компетентни законодателни комисии в различните области. Сътрудничеството ни е важно и когато става дума за споделяне на информация относно различните петиции, относно компетенциите, къде има национални, регионални или местни правомощия. Бих искала да ви благодаря за възможността да се получа от вас, да чуя вашето мнение. Благодаря от името на секретарята, от името на всички колеги, които ви посетиха и искам да ви обещая, че и ние ще ви оказваме помощ в случай, че имате нужда от помощ. искам да кажа и няколко думи относно правото на петиции в Европейския съюз. По силата на член 227 от договора и член 44 от Хартата на основните права, всеки европейски гражданин и всеки постоянно живеещ в Европейския съюз може да се обърне към Европейския парламент по въпроси, които са свързани с дейността на Европейския съюз. Ето, за това съществува комисията по петиции и искам да ви гарантирам, че полагаме всички усилия, за да разгледаме проблемите, които повдигат вносителите на петиции. През 2014 година нашата комисия получи, обърнете внимание, 2719 петиции. Най-големия брой петиции са свързани с околната среда. След това идват основните права и след това единния пазар. Правосъдието, въпросите, свързани с социалното развитие на Европа също имат своята важност, както и финансовите въпроси и въпросите свързани с финансовите услуги. Ние сме комисията, която отговаря за връзките с Европейския омбудсман и ние организираме освен това избирането на омбудсмана. Играем важна роля в рамките на Европейската гражданска инициатива, тъй като ние се организираме публични изслушвания във връзка с успешните инициативи. Знаете, че успешните инициативи са онези, които са получили 1 милион подписа в 7 различни държави членки. Мога да говоря дълго и на широко за нашата работа, но съм сигурна, че сте си написали домашното преди да дойдете тук. Бих искала да подчертая нещо, с което много се гордеем. Постигнахме голям напредък откакто въведохме излъчването по интернет на нашите заседания. Благодарение на него гражданите в 28-те държави членки могат да следят дебата в нашата комисия, да следят какво се случва с тяхната петиция, ако не могат да присъстват тук и естествено, ако просто проявяват интерес към нашата работа. Създали сме и един нов веб портал, който ще бъде много полезен в бъдеще. На този портал се дава информация за това как се подава петиция и е, се осигуряват е, възможности за, за внасяне на, на петиция. Дава се помощ във връзка с съществуващи петиции и се е, прави преглед на различните петиции в рамките на различните области, които те засягат. Вашата комисия също беше водеща, що се отнася до излъчването по интернет в германския Бундестаг и искаме да разберем какъв е вашия опит в това отношение. Освен това, бихме желали да обсъдим разглеждането на петициите в двете комисии. Дали ги разглеждате по еднакъв начин или има различни начини за разглеждане на проблемите на гражданите? Можем да говорим за това как може да се разшири и укрепи нашето сътрудничество. По този въпрос бих искала да разбера дали смятате, че трябва да има мрежа на сътрудничество между комисиите по петиции в Европа. Ако сметнете, че си заслужава да има нещо подобно, ние ще разгледаме тази идея. Като цяло, смятам, че не трябва да се забравя, че парламентите са избрани за да служат на гражданите. Избрани са освен това, за да работят за защита на интересите на гражданите. Тази кауза се изпълнява най-добре, когато се разглеждат отделните петиции на гражданите или когато се разглеждат гражданските инициативи, които гражданите предприемат, тогава те насочват вниманието към различни проблеми и демонстрират своята ангажираност. Мисля, че това ще бъде един ползотворен ден. Бих искала сега да дам думата на ръководителя на делегацията, моята колега госпожа Штайнке. Заповядайте. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Уважаема госпожо председател Вилкстрем, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на колегата колегата Ян и колегата Веланд за това, че ни информираха за начинът по който работи комисията по петициите. Благодарим, че ни поканихте да присъстваме на вашето заседание, за да говорим за разглеждането на подадените петиции. Продължаваме с диалога помежду ни. Знаете колко е важно да знаем за това как действаме съответните комисии по петициите. Разглеждането на петициите при нас се ем, осъществява и е, на ниво провинции и на федерално ниво. Или федерацията на федерално ниво, се разглежда петицията и тя има правомощия, но има и петиции, които попадат в правомощията на отделните провинции. При нас има ясно а, разделение. Когато, да речем, някой е подал петиция на А, провинциално ниво и иска да подаде жалба, той я подава на федерално ниво в Комисията по петициите. Въпросът е как може да се подобри сътрудничеството и как може да се подобри работата. Дали е, да се включи по-засилено и отговарящият за мрежата на европейско ниво. Диалогът е, но на това ще спра по-късно. Диалогът е много важен защото правомощите между нашите органи се разменят понякога. Не всички колеги, които са тук, бяха и на последната среща. При вас май също е така. Комисията по петициите играе много важна роля в парламента. Можем в в рамките на комисия, на комисия да видим по какъв начин се отразява прето законодателство върху нашите граждани. Било то за промяна в законодателството, в здравеопазването, в пенсионната система или ем, когато става въпрос за катастрофа от размерите на тази в Фукушима, разглеждаме най-различни теми и ние се опитваме да окажем съдействие. Ние се занимаваме а, преди останалите ресор, ресорни комисии с проблемите на хората. Ние сме така наречената визитна картичка на, европейск, на, на парламента. Показваме на гражданите как подхождаме към техните проблеми. Нека да се спра на три аспекта. А, първо, когато гражданите ем, смятат, е, че правата са им нарушени. На второ място, ем, втори аспект, когато гражданите са потърсили е, помощ, но не са получили такава от е, съда. И третия аспект, когато вече се подава петиция към парламента. Понякога решенията на органите не удовлетворяват подалите петициите. И да речем, когато проверката на една петиция показва, че няма как да бъдат променени разпоредбите, ние трябва а, да намерим начин да м, окажем съдействие на подалия петицията и да го информираме ам, за всичко, което го интересува, за да каже той накрая да, вие а, не можахте а, да ми помогнете изцяло, но съм благодарен за това, че ме информирахте подробно. Auch am politischen Geschehen teilhaben möchten. Es zeigt auch, dass sie Vertrauen zu uns Важно е граждани да имат доверие към нас, политиците, и това доверие да се доказва всеки ден. Нашата комисия приема годишно около 6000 петиции. 20% са свързани с социалните работи и трудовото законодателство, 10% за вътрешно министерство, 10% съдебното министерство, 5% не попада в нашите правомощия. Когато а, има петиция, която попада в други правомощия, ние препращаме, да речем, или към Европейския парламент, или към съответната провинция. Когато Бундестага има правомощия, тогава говорим, че ем, петицията се проверява от двама ем, депутати, един от коалицията, един от опозицията. Решението се взима възоснова на препоръка от комисията. Комисията по петицията и Бундестага а, тага. Във всеки един случай се опитват да окажат съдействие. Има и ам, петиции, които са спешен характер. Те могат да бъдат отнесени и към федералното правителство. Федералното правителство може да се е, съветва с е, Комисията по петициите при разглеждането на е, дадена петиция и предоставянето на помощ. Комисията по петициите понякога има ролята на коректив, когато има пропуски в петициите. От 2005 година имаме и електронен портал, в който могат да се подават петициите и да бъдат обсъждани. Около 50% от данните постъпват чрез електронния портал. Около 8 милиона са регистрираните потребители на този портал и чрез него нашата комисия става все по-позната на гражданите. Имам един въпрос и един коментар. Това, което ни интересува е по какъв начин вашата комисия подхожда към петициите, които ви изпращаме. Може би да се помисли за една система, свързана с даване на обратна връзка, и а, нашата работа ще е по-плодотворна, когато ние знаем как, как подхождате вие към нашите петиции. На второ място, ам, петицията ам, се препраша към вас само чрез официална процедура в Бундестага. Смятате ли, че е необходимо упростяване а, чрез а, директна комуникация на работно ниво? В Германия, в рамките на провинцията, имаме такава, такава подобна система, която функционира много добре. Ам, всички въпроси можем да обсъдим и по време на дискусията. Моите колеги от нашата комисия са готови да отговарят на вашите въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря. Е, това е наистина интересно. А сега ще дам думата за дискусия. А Първо, координаторите на различните политически групи. Питер, ако искаш да започнеш. Да, ще започна. Аз имам предимство, защото вече проведохме дискусия с колегите от Бундестага преди това и двамата председатели на Съответните комисии казаха, че ам, иска да си сътрудничат. Вие казахте, че комисията по петиция в Бундестага един вид сеизмограф за гражданите. А и ние в Европейския парламент също сме добре информирани за това какво се случва в ам, обществото. Това е и наша м, важна задача. Нашият стремеж е да разглеждаме петициите възможно най-бързо. Опитваме се да подхождаме по, по начина, по който вие подхождате и описахте току-що. Смятам, че е добре, а, че ем, сме готови да си разменяме петиции да речем, а, или по-скоро искам да кажа а, за тази официална процедура, която вие споменахте, че е много тромова и че трябва да има по-бърз начин да си сътрудничим. Ако секретариатите са съгласни, може и това да стане. И а, ще установим вече подробностите допълнително. Колегата Викстрам, нашият председател, вече също каза нещо по този въпрос. Ние знаем, че в ежедневната работа има някои пропуски. Ние сме за това да се създаде мрежа. И в рамките на Европейския съюз комисиите по петициите да си сътрудничат – как ем, виждате вие това предложение? Thank you very much. And I have... Благодаря. Не виждам някой друг, който да иска думата, което ме радва, защото времето ни е много малко. Merci, la Благодаря, госпожо председател. Направо към целта както тук що го каза нашата председателка, ние представяме всички, представляваме всички европейски граждани. И тъй като имам честа да се обърна към членовете на Бунтестага, искам да им задам три въпроса. А, ние сме представители на комисията по петиции и получаваме огромен брой петиции, включително получаваме много а, петиции за, във връзка с Югендант. И, и а, дес, имаме десетки такива петиции и, и затова а, а, имам три съвсем конкретни въпроса, които искам да ви задам. Да, имам 10 страници въпроса, въпроси, ако е работа, но, а, но ще задам само тези, които смятам, че са най-актуални. Първо, защо а, а, приема тази административна процедура а, Германия в семейните съдилища и ще продължи тя да се използва в бъдещите е, съдебни процеси. Второ, защо е, да се за, за приложи една административна е, мерка, защо трябва да се обръщат с гражданите в съда. И трето, как може негермански граждани да намерят удовлетворение на искане си връзка с техните деца, с които нямат вече връзка, които са в Германия. Защото аз работя от много години в областта на правата на децата. Много хора ни задават тези въпроси. Правно отношение имат право да посещават децата си, нямат, не им се разрешава това. Благодаря, казва председателката. Благодаря. И аз искам да се възползвам от тази възможност, за да задам един въпрос. Питам се, броят на петициите, които получавате в областта на опазването на околната среда, не съм сигурна колко такива петиции получавате. не знам дали вашата практика се различава от нашата практика тук в Европейския парламент, където получаваме голям брой такива петиции. Въпросът ми е свързан с броя на петициите, свързани с защитата на околната среда. Също съм връзка с Юген Амт, с Семейният съд, е, и с други такива институции, Европейския парламент получава постоянно петиции е, по подобни въпроси и ние не можем да и отговаряме изчерпателно, защото с тези институции трудно се работи. Искам да попитам, получава ли Бундестага голям брой подобни петиции? А сега думата има господин Войчешовски. Благодаря госпожо председател. Искам да подкрепя всички петиции, свързани с Югендамт. Но проблема не е само проблем на германските институции. Това е един по-общ проблем, който виждам последният начин. Отделяме родителите от децата. И това е лудост, която наблюдаваме в цяла Европа. Понякога няма основателни причини за това. И това е една жестока практика. Практика, която причинява големи страдания на децата. И тъй като ние се борим с жестокостта, Установяваме, че в случая става дума за жестокост, спонсорирана от държавата. Не се взимат предвид чувствата на децата. Понякога положението е наистина драматично. Запознавал съм се с много подобни случаи и трябва да призная, че в някои случаи ми се струва като че ли става дума за някакви мафиотски операции. Понякога децата се отнемат от семейства, които по никакъв начин нямат патологично поведение. Може би децата, които са живели в семейства с патологични отклонения, вече са били увредени. Но понякога така много усърдно се отнемат деца от семейства, които функционират добре за да могат да бъдат съсъновени от други семейства. Това е една чиста европейска лудост, която е, излиза извън всякакви разумни граници и води до големи семейни трагедии. Затова подкрепям всички петиции, свързани с този проблем. Трябва да направим нещо, за да се сложи край на тази лудост. Благодаря. Има ли някой от Бундестага, който би искал да вземе думата? Да. А, госпожа Данока, извинявайте, не ви видях. И ако някой от Бундестага иска да вземе думата, моля, а, дайте знак. Ще бъда кратка, тъй като стана дума за Юген Амт. Тук е, става дума за един междудържавен въпрос. Когато става дума за бракове на граждани на различни страни, особено възниква този проблем. Има много петиции, които от Германия по въпроси на околната среда. И това също е международен въпрос, защото става дума за мините за лигнитни въглища. Става дума за шведско държавно предприятие. Какво ще ни кажете за тези екологични катастрофи? Защото а, е, две седмици е, лично се запознахме с е, носителите на петиции по този въпрос. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Волбек Кайзер. Благодаря ви относно въпросът, свързан с това как в а, ам, се подхожда към предоставянето на ам, попечителство за децата. Имаме съдилища, които се занимават с тези въпроси има много големи ем, препятствия преди да се отнемат родителските права на родителите. Ем, Осиновяването е възможно в Германия, когато родителите са съгласни. Без съгласието на родителите, дори е, и да са им отнете родителските права, детето не може да бъде усиновено. Детето може да е настанено в съответната институция, но усиновяването е възможно само след съгласието на родителите. Благодаря ви. Нека да ви кажа, че за мен е привилегия да дам думата отново на нашата германска колега и а, ще имате възможност, разбира се, от Бундестага да следите нашата работа, що се отнася до тези петиции. Ja, die Frage zu den Jugendämtern hat meine Kollegin Vosbeck-Kaiser jetzt äh, beantwortet. Es gibt also Zuständigkeiten. Ich hatte... Както вече колегата каза, има определени правомощия, които трябва да бъдат взети предвид. Първо има правомощия на, ам, про, на ниво провинции, има правомощия на федерално ниво, когато ам, Е, става въпрос за определени петиции, които трябва да се разгледат на провинциално ниво, се предприемат съответните мерки и трябва, разбира се, да ам, се има предвид за какво става въпрос. Ам, да, трябва да кажем, че Европейския омбудсман е много е, ам, важен, ам, но Що се отнася до създаването на мрежа, виждате, че е добре да има такава мрежа. Виждате как добре протича между нас сътрудничеството, но трябва да има някой, който да поеме инициативата, да се провери начинът за сътрудничество чрез секретариатите. Да, подкрепям тази идея. Ако може да се предприеме да, такава стъпка ще е много добре да се използва прекия път чрез секретариатите, но разбира се, трябва да се провери дали това е възможно. Сътрудничество вече съществува така или иначе и се надяваме да отбележим крачка напред. Смятам, че е отговорено вече на зададените въпроси и нямам какво повече да кажа. Oh, I thought you would take so much more time. That... Всъщност Отказах на колегата възможността да се изкаже, но вие не говорихте толкова дълго, така че ще дам думата на господин Мартан. Е, много бързо, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Е, тъй като не, не, тук не обсъждаме конкретни въпроси, бих искал само да кажа, че е, не става дума за отделянето на децата от семейството. Въпросът е как може да се зачитат правата и на двамата родители, тъй като тези въпроси не са така уредени в Германия, така както трябва. Има ли сме случаи друг път да говорим по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Вече казах, че има петиции, които се разглеждат от отделните провинции. Такъв е и въпросът свързан с родителите. Тази тема не се разглежда на федерално ниво. Разбирам, че не сте доволен от отговора, но правомощията са стрикно разпределени и ам, това не е въпрос, който разглеждаме на федерално ниво. Благодаря, госпожо Штанке. Бих искала да обърна вниманието на колегите от двете комисии на следното. Всъщност, колегите от Бундестага ни изпратиха петиции. Това са петиции, където има европейско измерение. Там се съдържа интересна информация за Европейския парламент. Засягат се въпроси, по които Европейския парламент има правомощия през 2013 и 2014 година. Е, Бундестага ни изпрати цели 50 петиции. Това не е малко. Обърнете внимание, че има национални парламенти, където има комисии по петиции. Мисля, че сътрудничеството между нас трябва да е по-добро. То е отлично с Бундестага. Има обаче парламенти, които нямат комисии по петиции. Структурата е съвсем различна. Швеция е пример в това отношение, така че може би това отлично сътрудничество може да послужи за вдъхновение Благодаря ви за изказванията, за въпросите, за предложенията, за бъдещо сътрудничество. Може би можем да сътрудничим в тази мрежа, за която и вие говорихте в рамките на Европейския омбудсман можем да положим повече усилия, убедена съм. Приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата точка, номер 5, петиция номер 0954 наклона на черта 2011, внесена от МС с германско гражданство, относно твърдение за неравно третиране във връзка с начисляването на пътна такса за тунела Фелбертауерен в Австрия. Вносителя на петицията не е в залата. Да се надяваме, че той следи нашите разисквания в къщи. Да се надяваме, че се е отпуснал в къщи, на своя диван или пък в кабинета си на работа. Няма да дам думата на вносителя, съответно, той не е тук. Ще дам думата на господин Фредрик Расмусен от комисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Принцип за недискриминиране в 18-ти член на договора за функциониране на Европейския съюз е фундаментален принцип на Европейския съюз. Всяка дискриминация въз основа на националност е, е недопустима, когато се прилагат законите. Комисията смята, че режимът за събиране на такси за тунела Фелбер Тауерн е противоречи на това правило и затова сме предприели мерки срещу Република Австрия, съгласно практиката на Европейския съд, 18 член от договора за функциониране на Европейския съюз забранява не само пряката, но също така и непряката дискриминация въз основа на а, регистрацията на превозните средства в случая. А, Евро... Комисията изпрати през 2012 година писмо, официално писмо, първо предупреждение 2012, след това официално писмо 2013 и аргументирано становище през 2014 година. В резултат на това австрийските власти възприеха нов режим за пътната такса при тунела. Комисията взе предвид въвеждането на тази нова мерка, където системата за регистрация на автомобилите бе заменена с система на билети за многократно използване – и в този случай вече няма в никакъв случай дискриминация на търговските превозни средства въз основа на тяхната националност. Изглежда обаче, че австрийските власти не са готови да приемат подобна мярка за пътните такси за частни превозни средства и затова комисията внесе случаят в съда. Комисията счита, че а, трябва да има пълно а, че освобождаване, сегашната мерка не е пропорционална, но и в никакъв случай не се съобразява с а, нуждата да се защитава а, публичният интерес. Председателката. Благодаря ви за вашето много кратко, но изчерпателно изложение на темата. Сега давам думата на колеги, които искат да се изкажат по този въпрос. Петя я. Ich übernehme heute die Berichterstattung von Peter Jahr Аз трябва да кажа, че за съжаление колегата от Австрия не може да е тук. За нашите германски колеги точно тази тема за пътните такси и самата система е много интересна тема в тази петиция става въпрос за дискриминация. Доколкото знам, така е посочена и в петицията на 24 ноември 2014 година системата е била променена от страна на, на Република Австрия, но не за и за леки превозни средства. а гражданинът се отнесе точно до ам, случаите, в които има дискриминация срещу леки превозни а, е, средства. значи, на първо място комисията казва, подалят петицията има право. На второ място, Австрия е променила нещо, но не и за леки превозни средства. На трето място, какво трябва да се направи? Обръщам се към комисията. Има ли някой, който иска да вземе думата по тази тема? Не. Ако не, предлагам ви да направим следното. Комисията е започнала процедура свързана с нарушаване на съответните разпоредби. Случаят е отнесен към Съда на Европейския съюз или не? Не, не е добре, но скоро ще го отнесете към съда. Първо трябва да бъде взето решение, решение да бъде отнесено към съда. Добре, но тази процедура, процедура за нарушение вече е започната. Става въпрос за случай за дискриминация за непропорционални мерки. Е, е, решението, което можем да вземем е да оставим петицията отворена и да изчакаме изхода от процедурата за нарушение и да изчакаме решението, на което ще бъде постановено от Съда на Европейския съюз и да информираме, разбира се, вложителя на петицията и как той може да следи процедурата от сега нататък. Благодаря ви. Преминаваме към следващата петиция 1281 от 2012 година, внесена от БИАР с германско гражданство относно разпоредби за премахване на отстъпките за лекарствени продукти, доставени на пациенти в Германия. Същият е случаят и с тази петиция. Вносителят не е тук. Давам думата на Катя Фредиксън от името на Европейската комисия. Hello. Thank you. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. В тази петиция става дума за един германски закон, прият през 2012 година. Този закон предвижда ценообразуването в Германия да се прилага и за лекарства, които са изпратени от аптеки извън Германия към немски потребители. Комисията подкрепя жалбата, която е внесена от аптека извън германска територия, но тази аптека внася лекарства в Германия службите на комисията започнаха пилотна процедура. Бяха изпратени запитвания до Германия. Германия отговори. Комисията сметна, че отговорите не са задоволителни и беше изпратена официална бележка до Германия през 2013 година. В тази бележка се иска предоставяне на обосновка за този закон. Отговора беше получен през 2014 година. Казва се от германска страна, че има основания за този закон. Те са свързани с защитата на общественото здраве и с достатъчното снабдяване на лекарствени продукти в Германия. По-настоящем Комисията оценява тези аргументи, които са представени от германска страна и след като приключи процедурата, ще се реши дали да се изпрати мотивирано становище до Германия или не. Разбрахме, че може да има сезиране от страна на германски съд, сезиране пред Европейския съд. Ще проверим дали въпросът е същия. Тоест, това ще има е, последици е, пред съда. Едно такова действие и е, това естествено ще бъде като, като действие е, е и като последици ще има е, е, въздействие върху е, националното решение. Някой иска да каже нещо, казва председателката никой не желая да се изкаже, германски съд е, ще сезира Европейския съд. Ще направим е, така. Ще следим какво се случва, ще следим дали има завеждане на дело пред Европейския съд и когато се появи информация, Обедена е, съм, че комисията ще ни я предостави. Благодаря. Точка 7, петиция номер 2545 от 2013 година, внесена от Джон Хил Дебранд с германско гражданство относно неравностойно третиране на германски студент в Нидерландия. Вносителя на петицията отсъства. Господин Лауренцис от комисията е тук обаче. Заповядайте. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Става дума за гер... студент, германски гражданин, който учи в Нидерландия и той настоява да бъде третиран по същия начин, когато става дума за разходите за обществения транспорт, както холандските студенти. Комисията споделя неговото мнение. Е, и ние сме се занимавали с много подобни случаи. Комисията основава своето решение на 18-ти член за функционирането на Европейския съюз, както и на, на директивата 2004-38, член 24, където става дума за лица, които прибивават в страни членки. Комисията се обърна към съда през месец май миналата година 233 от 2014 година е делото, процедурата приключи и ние очакваме съдът да уреди аудиенция, тъй като страните членки не са съгласни с гледната точка на комисията, тъй като смятат, че тук става дума за разходи за издръжка, докато ние смятаме, че тези разходи за транспорт не са също както останалите разходи, които са част от издръжката на студентите. И се надяваме този въпрос да бъде решен. И надяваме се, че със своето решение съда ще потвърди нашата правота и вносителят на петицията ще получи решение на своя проблем. Имате думата, колеги. Господин Яр. Имаме доста прости случаи, които са включени в дневния ни ред. Това е добре за немските ни колеги. Комисията е на страната на вносителя. Държавата членка не е съгласна този случай трябва да бъде отнесен към съда и трябва да изчакаме и да видим, както и с другите петиции, какво ще е решението постановено от съда. Не виждам никой друг да иска думата. Все още очакваме решението на съда. Ще оставим петицията отворена и това което можем да направим. Беше прав Питър, че днес се занимаваме с сравнително прости случаи. Бундестага да не си помисли, че така сме организирали работата си, за да ви направим представя по-приятен, просто така се случва понякога. По принцип нямаме и толкова ам, много случаи, в които трябва да се сезира Съда на Европейския съюз и то по време на едно заседание. Момент. Wait, I'm just receiving the message that the... Беше ми казано, че следващият представител на комисията ам, всеки момент ще дойде тук. Ние сега пък ам, по изключение не изоставаме с времето, точно обратно. По принцип аз отчаяно поглеждам към часовника, но днес това не е така. Добре, нека да ви кажа за какво става въпрос. Следващата петиция 1071-2012 година, внесена от Берне, Бернард Клесенбауер, германско гражданство относно ГМО, генетично модифицираните организми. Това е една от петициите, които са били изпратени от Комисията по петициите от Бундестага. Вносителят иска да бъде, да бъде забранено патентирането на ГМО. Той смята, че ще се изгуби биоразнообразието по този начин и а, ГМО организми ще ще се кръстосат с останалите растения и няма да има биоразнообразие, ами ще бъдат създадени само ГМО. Освен това, има и известни опасения вносителя по отношение на дейностите, свързани с посевите. Но а, <clears throat> съгласно законодателството има разпоредби, които а, позволяват а, използването на разрешени е, ГМО при различни условия на териториите на държавите членки. Сега трябва да чуем какво е мнението на комисията по тази тема или ако някой друг иска да вземе думата, да разкаже нещо, да разкаже нещо смешно, да ни позав... позабавлява. Много рядко имаме такава възможност, така че не се колебайте. Добре, госпожо Штайнке, имате думата. Ами няма да ви разказвам никакви истории, ами искам да кажа, че тук седя и ем, се чудя а, кой, ам, кой е, защото в ам, моята комисия знам, на първия ред съм ам, депутатите, членовете на комисията, след това са техните ам, работливи сътрудници, а сега тук при вас как е? Първите три реда са за членовете, след това гостите и след това гражданите, така ли е? председателка? Първите три редици са запазени а, за членовете на, на комисията по петициите. Отясно са представители на съвета. Сега имаме тук представител, наш представител, който седи там. А там, където сега е Бундестага, седят обичайно вносителите или експерти от отделните отдели. Правната служба винаги е с нас винаги има представители на правната служба, има и хора, представители от другите ресорни комисии и най-отзад са асистентите, сътрудниците на нашите колеги, а от тази страна а, са м, членовете на секретарията и комисията също от тази страна. Както виждате, тук в тази зала има хора с много професионални умения и познания. Радвам се, че мога да бъда председател на тази ресорна комисия. Членовете на нашата а, комисия се занимава директно с а, грижите и безпокойствата на нашите граждани. Не се занимаваме с законодателство, за разлика от другите комисии, които а, имат и законотворческа дейност. Дейността на нашата комисия е леко по-различна от тази на останалите ресорни комисии. Добре, знаете ли какво? Нека да прекратим общите приказки и да ви представя госпожа ам, Дороти, която е, е представител на комисията и ще каже какво е становището по петиция 1071 от 2012 година. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, че ни давате възможност да обясним нашата гледна точка по тази петиция. Внесена от господин Клеценбауер. Става дума за генетично модифицирани организми ние сме направили, отговорили сме, но тук сега ще го разумирам нашият отговор и също така ще актуализирам информацията, с която може би вие вече разполагате от последното ни писмено съобщение. Първо трябва да се подчертае, че имаме абсолютно регламент, карти, рамки, които са, може би, най-строгите регулаторни рамки в света по отношение на генно модифицираните организми. Всички ГМО трябва да минат през оценка на риска от комисията по сигурност, сигурност на храните ЕФСА, а също така да бъдат оценени от страните членки. За всеки отделен случай се прави подобна оценка, т.е. всяка генно модифициран организъм преминава през една много строга процедура, за да може да се защити здравето на хората, животните и околната среда да бъде запазена. За да могат да се, прецени, да се преценят рисковете, за да могат да се преценят тези рискове, са необходими данни. И какви данни са необходими, са дадени в основните насоки на ЕФСА. Тези основни насоки бяха актуализирани по отношение на околната среда през 2010 година. Тези указания изискват преди всичко вносителят на петицията да даде данни по отношение е, на е, това доколко системно са внесени подобни ГМО-та и какво е въздействието върху околната среда на целевите и нецелеви организми. Това са данни, които трябва да предостави носителя на петицията, за да може да ги оцени. Агенцията по сигурността на храните. На 13 март парламентът и съветът приеха нов законодателен акт е, и, е, по отношение на ГМО и там е, се предвижда Европейската комисия да актуализира насоките, които служат за основа на анализите, които прави ЕФСА. Е, очаква се това да стане през 2017 година. Ние работим в момента по тези нови указания. Вносителят на петицията също така е длъжен да наблюдава, да даде данни за наблюдението на е въздействието върху околната среда на продукти, които са пуснати на пазара. Това наблюдение на околната среда се представя на комисията и на ЕФСА, за да може те да, да стигнат, направят своите заключения. Ако е, тези, тези данни не са достатъчни, ЕФСА иска относителят на петицията да промени начин на наблюдението в, в случая вносителят на петицията твърди, че потребителите трябва да имат свобода да избират дали да консумират ГМО или традиционни продукти. И в никакъв случай това право не трябва да бъде нарушавано. Комисията направи необходимото за защитата на това право. Наред с това, страните членки могат да приемат правила за това как се съществуват съвместно геномодифицираните организми и традиционните организми. И имат, съществуват и добри практики по отношение на съвместно съществуване на геномодифицираните организми и традиционни, а, продукти и традиционните продукти. Ние отдаваме особено голямо внимание на работата на бюрото. От друга страна, новата директива е приета от двата законодателни органа на Европейския съюз, налага допълнителни мерки по отношение на съвместното съществуване, а именно ако в дадена страна членка има ГМО, а в друга страна членка няма ГМО, страната, която ги разрешава, трябва да предвиди сред, средства за трансгранична защита, така че ГМО да не проникват в другата страна. Т.е. това е едно допълнително задължение, което бе прието с най-новото законодателство. И на практика то ще влезе в сила също през 2017 година. Тоест, това са мерки, които налагат по-строги изисквания за съвместното съществуване на ГМО и традиционни продукти. Законодателството предвижда задължително обозначаване на ГМО. А, а там, където случайно са попаднали а, ГМО, а, е, елементи, е, очевидно не може да се сложи етикет, че там съществуват. Така че трябва да се отбележи, че не е забранено страните членки да създават система за обозначаване на, чрез етикети на страните, храните, които не съдържат ГМО. Т.е. да пише не съдържа ГМО. Колкото до а, въпросът а, повдигнат от възителят на петицията по отношение на патентите, и това е дали е възможно да се а, патентоват а, едни или други генномодифицирани организми. По този въпрос съществува Европейска директива, с която се уеднаквяват националните законодателства по отношение на патентите а, различните сортове растения са обект на друга правна уредба и те се изключват от тези разпоредби по отношение на патентите. Колкото до опасенията на вносителията за монополизирането на последният материал. Трябва да кажа, че неодавнашното законодателство, с неодавнашното законодателство се прие система, в която се предвижда многообразие на типове, на сортове, а също така и възможност на търговските дружества да предлагат на пазара подобни продукти, посевен, посебен материал в случая. Има и едно проучване на парламента от 2013 година, в което се потвърждава, че когато става дума за посевния материал, за семената, в голяма степен са представени малките и средни предприятия на европейския пазар за посевни материали. И макар, че има известна концентрация, също така в достатъчна степен са представени и малките и средни предприятия в този сектор. Така че в заключение ще кажа, че комисията се надява, че вносителят на петицията е получил достатъчно уверение, че комисията усърдно спазва задължението си да се грижи за, за здравето на гражданите и на околната среда, също така защото да се гарантира със съответно обозначаване възможността за избор на европейските граждани. С това ще приключи, госпожо председател. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега давам думата на колегите, които искат да се изкажат по този въпрос. госпожа Сакаурата най-напред и след това госпожа, госпожа Ети. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа нещо, свързано с начинът на работа по време, начинът на работа на комисията по петициите. Ние, така да се каже, сме последната инстанция, към която могат да се обърнат нашите граждани. Трябва да признаем, че вносителите се отнасят към нас с заради своите безпокойства, които са и обосновани. Ще повторя нещо, което казах и предния път. Има различия в отделните разпоредби, в директивите и в законодателните предложения. Не можем да кажем, че разпоредбите са в състояние да обхванат всички безпокойства на нашите граждани. И а, всяка институция трябва да носи своята отговорност в рамките на своите правомощия. Ние ам, приемаме разпоредби, които имат влияние върху различни области, без да има някакви географски или други граници. Отчасти сме принудени да предприема определени мерки, които са ни предписани от закона. Понякога сме много затруднени в работата си. Разбира се, има основания за изразеното от съответният гражданин безпокойство и ние а, трябва да, да разглеждаме съответната петиция с много обострено внимание, особено когато говорим за теми като днешната трябва да зачитаме мнението на нашите граждани, да взимаме предвид техните безпокойства. Следващия оратор. Йо! Благодаря. Въпреки, че комисията се опита да ни успокои, ние продължаваме да имаме притеснение. Директивата, която дава възможност на държавите членки да контролират е, реколтата и културите на своя собствена територия, сега се преразглежда. Обмисля се възможността да се изключи определена територия от култивирането на определени организми. Този е, тип действия ще бъдат е, предприяти във връзка с ГМО и с храни, които се основават на ГМО. Тоест не става дума само за културите. Това е прецедент. Държавите членки сега са в по-неизгодна позиция, когато искат да предприемат определени действия или да имат определена позиция. Когато държавите членки искат да ограничат отглеждането или проникването на някаква култура на тяхна територия, те са по-правно незащитени и ще трябва да се обръщат към комисия в рамките на Световната търговска организация, например. Това е една възможност, която съществува. Ако държавите членки сложат вето на производството на храни от ГМО и на ГМО култури, то комисията трябва да следи какво ще се случи, ако има и е, сезиране на СТО. По отношение на ЕОБХ, Европейския орган за безопасността на храните, нека да не забравяме, че и този орган трябва да се произнесе. Различните ГМО много се отличават една от друга, имат различни характеристики и ето защо ЕОБХ има и различни комисии, които да, да разглеждат конкретните култури. Има информация, която се предоставя на ЕОБХ по различни канали. Мисля, че тази петиция трябва да остане открита и да получим малко повече яснота. Това е изключително важно. Благодаря, господин Войчеховски. Благодаря, госпожо председател. Това е третия ми мандат в Европейския парламент и аз работя в Комисията по селско стопанство. Дебатите за ГМО са ми познати до болка. Преди 10 години, когато се говореше за ГМО и се представяха те като заплаха за здравето, имаше хора, които застъпваха такива идеи и те бяха смятани за ненормални. Междувременно научихме, че ГМО представляват сериозна заплаха за здравето на животните, на хората, за околната среда, че даже и за стопанската дейност. И ето защо стигнахме до компромис, тъй като има различни интереси. На ниво държава членка, всяка страна може да реши дали да приеме отглеждането на ГМО или не. Естествено, обаче това не решава всички проблеми, защото понякога е трудно да се осъществява контрол, понякога има незаконно отглеждане на ГМО култури. Аз лично съм много доволен от факта, че е внесена една такава петиция и се радвам, че хората демонстрират чувствителност по такива въпроси. В Европа трябва да се говори по тези теми. Става дума за избор ако ще допускаме ГМО култури и използването на ГМО в Европа, ще стигнем до американско земеделие в Европа. Какво имам предвид? ГМО ще трябва да се отглеждат на огромна територия и това ще бъде края на семейното земеделие, което ни е познато от векове в Европа. Аз лично съм против ГМО. Мисля, че трябва да има тотална забрана за ГМО в Европа. На лице е солидна научна информация, която доказва, че ГМО представляват заплаха за здравето на хората, на животните и на трагичното, традиционното извинете органично земеделие. Петър Яр. Според мен Петицията е много добра. Тя е от 2012 година. Петицията може да се нарече успешна, защото бяха дадени много политически импулси от 2012 година до сега. Много предложения бяха изготвени за промяна на законодателството. Е, за да бъдат обхванати съответните проблеми. Оценката на риска не на последно място. Беше казано, че за е, семената за посев няма никакви е, проблеми. Виждаме, че тук разполагаме с един компромис, че реалността е отразена надлежно. Радвам се, че всички държави членки не иска да се позволява патентиране на живи организми, а нито пък растения. Имаше предложение за законодателство да се заобиколят тези изисквания чрез техническата процедура, която също може да, спо, да спомогне за издаването на патент и така да се патентират тези две групи. Така че тази вратичка също е затворена междувременно. държавите членки, комисията не искат да има а, патенти за живи организми и за растения. Това искане е изпълнено. Ам, да се предоставя повече свобода на земеделците. Не трябва да се смесват генните технологии с семената за посев, когато говорим за свободен избор. Говорим за семената, които посяват земеделците, те могат да продават и посадъчен материал. Има обаче в международен мащаб и лоши примери. Да речем, имаме доставчик, който се занимава с генна технология, с генни технологии и ам, а, разпространява семена, той няма право а, да а, продава посадъчен а, материал. Не говорим тук за монополизиране под никаква форма, но трябва да се внимава с правото на избор. Трябва да внимаваме, когато говорим е, за е, семената за посев, е, да не работим в ущърп на малките и средни предприятия, които най-вече се занимават с този сектор. Мога да си я представя също и да ем, затворим тази петиция. Имало е вече дебат по темата. Ем, някои неща са изпълнени, разбира се, но живота продължава. Трябва да следим развитието на нещата. Комисията предлага е, компромис, свързан с свободен избор за меделците стопани и патент за живите организми. Не знам как останалите колеги виждат, гледат на този въпрос. Там много от нещата са изпълнени. Ако колегите каза, кажат, че имат някакви а, съмнения, трябва да видим. Иска ли някой друг да вземе думата по този въпрос? Okay, then it... Изглежда, че няма. Тогава аз ще трябва да заключа. Това е най-трудното. Мисля, че комисията не запозна много изчерпателно с въпроса и с това, което е направено от внасянето на петицията през 2012 година. Както Питер току-що посочи, направена е сериозна оценка на положението и аз не мисля, че точно тази петиция трябва да представлява проблема на ГМО, а въпросът е много широк и е, сложен. Но мисля, че опасенията на носителя на петицията са получили своя отговор и напълно споделям току-що изразеното мнение, че можем да затворим тази петиция но също така да представиме отговорът на комисията писменно на вносителя на петицията. Бихме искали да получим информацията, която споделихте с нас в писмен вид. Мисля, че това е един приемлив компромис. Подробната информация да бъде изпратена на вносителя на петицията – и да не забравяме, че дебатът по тази тема няма да приключи никога. Ако има някой друг, който иска по тази тема да се изкаже и във връзка с направеното от нас предложение, моля. Съгласни ли сте да поступим така, както предлагам, или има възражения? Няма. Добре. Много ви благодаря. Аз смятам, че сме постигнали единодушие по този въпрос. А сега ще се обърна още един път към колегите от германският Бундестаг. Благодаря ви е, за това, че е, бяхте наши гости, че имахме възможност да поговорим. Надявам се, че ще имаме подобна възможност и в бъдеще. Е, благодаря, госпожо Стайнке а пък а, останалите, координаторите, моля бъдете точно в 5 без 15 в тази зала.